на госпожа Пак Еразъм за всички. Госпожо докладчик, имате думата. So. господин председател струва ми се че мога да започна уважаема госпожо комисар уважаеми господин председател на парламента уважаеми колеги които все още сте в салата и е, много се надявам че и младите хора са вече тук защото е, ще говоря по тема, която много ги интересува. Целите е, на Европа 2020 във връзка с е, заетостта не могат да бъдат постигнати без образование и обучение. Е, Надявам се, че е, всички разбирате колко важно е решението и на трите институции за образованието и обучението и е, факта, че те отделиха е, с 40% повече в бюджета именно за тези сфери. Особено в е, южноевропейските страни има много млади хора, които са безработни. Тези млади хора биха могли, може би, да намерят е, е, работно място в е, друга страна, ако познаваха добре културата на тази страна и говореха езика и Програмата Еразъм именно в това отношение до този момент като че ли не предлагаше много добри възможности. Самото заглавие дори не беше най-подходящото. И а, е, затова се радвам, че ние най-сетне намерихме а, е, име, а, е, което а, да отговаря на нашите очаквания и разбирания, а именно Еразъм Плюс. Ето, че най-сетне с комисията се споразумяхме и а, вече вървим ръка за ръка. Много важно за целият дебат е това, че ние се опитахме да разговаряме с колкото е възможно повече хора. И слушахме тесните страхове, техните тревоги. Е, Запознахме се и с резултатите от програмите. Оказа се, че в определени региони програмите като Леонардо, Грунтлик са много популярни и хората държат да ги запазят. Минималният бюджет, с който разполагахме до сега, вече е увеличен. Така че е, всички ние е, междувременно вече знаем е, с какви средства ще разполагаме през следващия период. Така че постигнахме това, което се нарича и сигурност по отношение на планирането. До този момент в договора все още нямаше програми, посветени е, на е, училищата. Но в момента, в който се появи програмата Comenius е, преди няколко години, вече много млади хора знаеха къде могат да учат и къде желаят да учат. Така че с повишения бюджет сега ще можем да увеличим броя на тези училища. Също време, но в рамките на Комениус ние ще можем да предложим на учениците в продължение на една година да учат в едно определено училище, евентуално и в друга страна, ако желаят. Това е нещо, което е много полезно в случаите, в които хората вече са защитили бакалавърска или магистърска степен, могат да се възползват от възможностите, които се предлагат в рамките на програмите когато искаш да защитиш докторска работа също, вече ще има много повече възможности. Предлагат се кредити, предлагат се заеми, така че да получиш магистърска степен в чужбина, да получиш бакалавърска степен в чужбина или да защитиш докторската си работа в друга страна. Да, е, действително с е, средствата, с които разполагаме, не можем да покрием очакванията и желанията на всички млади хора, но можем да направим Европа по-добра, по-квалифицирана и по-социална. Благодаря ви. Köszönöm szépen. A bizottság nevében most vas... Благодаря ви. Давам думата на е, госпожа комисарят Василио от името на комисията. Най-напред да отдавам дължимото на докладчика Дорис Пак и на докладчиците в Сянка. Не можем да не се съгласим, че това е една от най-важните уважавани програми на Европейския съюз. Европейската криза правят още по-спешно необходимостта от нова политика в областта на образованието, обучението и квалификацията. Радвам се, че текстът, който обсъждаме днес, оправдава нашите очаквания. Ще има нова европейска програма за обучение и квалификация на младежите и спорт. В светлината на слаб економически растеж и висока безработица, както и предизвикателствата свързани с новите технологии, комисията беше убедена, че не може да се продължава по-старово. Нашите приоритети в изразходването на средства трябва да съответстват на политическите ни амбиции. За да решим някои от най-острите проблеми, трябва да инвестираме повече в образованието, обучението и участието на младежите. Ето защо комисията предложи 70% увеличение в сегашните разходи. Независимо от това, е, и за щастие, благодарение на подкрепата на Европейския парламент, въпреки общо съкрещение на бюджета, бюджетът за тези дейности ще възлезе на 2,7 милиарда през следващите 7 години, което е 40% увеличение в сравнение с сегашния период. Новото проучване за уменията на възрастните в Европа показва, че 20% от гражданите и имат ниски, ниска грамотност и ниски цифрови умения. И 20% нямат умения да, да учат нови технологии. Днес в младежката безработица е между 10% в някои държави членки до 50% в други. Парадоксалното е, че в същия момент има и 20, 2 милиона свободни места. Една трета от всички предприятия не могат да намерят специалисти с необходимите умения. Ето защо имаме нужда от програма в Европейския съюз, която да подобри нивото на умения и да модернизира институциите, които преподават, както официалните, така и неофициалните. Ние трябва да им помогнем да осигурят овладяването на необходимите умения. Новата програма има няколко нововведения. В висшето образование обединява всички инструменти за мобилност на едно място. Това ще повиши ефективността и видимостта на дейностите на Европейския съюз и ще доведе до синергия на дейности. Трето, ще интегрираме младежките дейности в новата програма изграждане на мостове между формалното образование и неформалното и ще насърчим необходимото сътрудничество между секторите. Трето, в съответствие с политическите ни цели, ние укрепваме връзките между образованието и професионалния живот, като поставяме акцент върху годността за работа на младите. И на четвърто място за първи път предлагаме европейско финансиране на спорта и за да му помогнем да се справи с предизвикателства като допинг, расизъм и уреждане на мачове и да помогнем на местните спортни организации е, да обслужват младежите. Това означава, че новата програма ще разшири възможностите и за гражданите, и за образованието, и за квалификацията, и за спорта. Ще осигури повече възможности на студентите в университетите и за учещите в е, заведенията за професионално обучение да учат в чужбина или да натрупат ценен опит в чужбина. Ще има повече време за младежки обмен служителите от всички образователни сектори, както и младежкия сектор, ще имат повече възможности да модернизират своите умения в чужбина. Програмата също така ще предложи възможности институциите и младежките организации да работят заедно с партньорите в други страни, да обменят опит, да се учат едни от други и да работят по нови проекти и ще даде подкрепа на държавите членки за новаторство и ново политическо развитие. Всичко това ще даде възможност да се повиши качеството на образованието, квалификацията и системите в цяла Европа. Госпожи и господа депутати, днес имате възможността да дадете своята подкрепа за една нова и амбициозна програма, която може да промени живота на милиони европейци и да ги промени за по-добро. За това съм ви благодарна. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Саники. А, не, извинете, господин Карвайо от името на бюджетната комисия. Госпожа Карвайо. Господин председател, госпожо комисар, инвестирането в програмата Еразъм означава инвестиции в младите европейци. Имаме нови програми в областта на обучението, образованието и спорта. Тази програма цели да даде повече възможности на младите хора да си намерят работа. Младежката безработица е сериозен проблем в Европа. Ние решихме, че всички политики, свързани с младежите, да получат нужното внимание в бюджета, включително въпроса за младежката заетост. Затова виждаме значително увеличение в размер на 40% в сравнение с предходния финансов период. период. Това показва ангажираността на Комисията по бюджети, както и на Европейския парламент като цяло за бъдещето на младите хора. Благодаря. Сега давам думата от името на Комисията по заетостта. Госпожа Блинкавичута има думата. Искам да поздравя докладчика за това, че постигна много добри резултати, договаряйки програмата Еразъм Плюс. Като докладчик по становище от Комисията по заетостта се поставих това като задача от самото начало. Радвам се, че сега имаме по-добра структура на програмата, която е ясно дефинира подпрограми, които отговарят на различните нива на обучение и образование. Освен това, открояваме дейностите, свързани с младежите при осигуряването на бюджетни средства. Според мен е необходимо да се постави по-голям акцент върху професионалното обучение и образование, както и обучението на възрастни. Професионалното обучение е много важно за постигане на целите, заложени в Стратегия Европа 2020 и в частно за справяне с високите нива на безработица. Освен това, допринася да се създаде култура на учене през, през целия живот и насърчава активното гражданство допринася за подобряване на индивидуалните знания и умения. Искам да поздравя постигнатото по а, програмата Еразъм Плюс. Благодаря. Сега госпожа Тикао. Госпожа председател. Госп... Competitivitatea Uniunii. Ca raportor името на комисията е а. подкрепям предложението на комисията. Освен това, поисках да се включи и промишлената политика на Европейския съюз. Комисията ИТРИЯ поиска включване в целите на програмата мобилността на младите хора, както и допринася за насърчаване на предприемачеството. Освен това се създават възможности за получаване на заем на лица, които искат да получат магистърска степен в друга държава. Важно е да се създадат възможности за повече хора над 30 годишна възраст да получат образование и освен това да има ясни критерии за оценка на постигнатото. А сега давам думата на ораторите от името на политическите групи. Госпожа Скриш Толиенска има думата сега. Благодаря, господин председател. Обсъждаме една много важна тема за милиони е, млади граждани е, на Европейския съюз. Еразъм Плюс е новата програма. Бюджетът е, е предвижда е, повече от 14 милиарда евро е, е, повече в сравнение с предходните години. Междувременно вече постигнахме и намаляване на административните разходи, както и опростяване и ускоряване на процедурите за одобрение на средствата и за превеждане на съответните средства. Това действително са положителни моменти, и трябва да ги отбележим. Надявам се, че по този начин ще постигнем по-добре нашите стратегически цели. Е, надявам се, че е, тези части от програмата, които са посветени на образованието, действително ще дадат е, на младите хора умения, които ще им помогнат след това да придобият много повече умения, така че да е, намерят и работни места на пазара на труда. 3 милиона междувременно вече са обучени и образовани в рамките на Еразъм, сред които и много полски студенти. Благодаря. Е, госпожа Неделова от името на социалистите има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че днес говорим вече за Еразъм Плюс. Позволете ми да благодаря на всички колеги от Европейския парламент, е, които допринесоха за е, този е, добър текст. На първо място благодаря на Дарис Пак, на докладчика, който госпожа Пак неуморно се застъпваше за интересите на студентите. Благодаря и на всички колеги, които участваха в трилога. Благодаря на ирландското председателство, на госпожа Джули Андерсон, която прояви а, огромно желание да а, разбере исканията на Европейския парламент и работихме в чудесно а, сътрудничество. Надявам се, че действително а, а, сме подобрили и структурата. И а, междувременно сме а, запазили и а, логограмите и разпознаемостта на отделните програми. Общо образование, професионално образование и обучение, е, учене през целия живот, е, спортни занимания и обмен Правим. на е, спортисти. Всичко това дава възможност на милиони млади хора да получат по-добро образование, по-добро обучение и подготовка. Междувременно 3 милиона студенти са се възползвали от програмата Еразъм и са следвали в чужбина. Гласувайки утре за Еразъм Плюс, ние ще гласуваме за повече мобилност за нас е изключително важно и това, че е, има самостоятелна глава, посветена на младеща. Е, засилване на е, мобилността е, сред младите хора и по този начин по-добри възможности за образование и за придобиване на интеркултурни познания. Независимо от е, това, че е, имаше и доста разностранна информация по отношение на е, кредитите за следване, аз смятам, че това е един важен допълнителен инструмент, който ще помогне на младите хора и се надявам, че утре ще гласуваме всички за програмата. Благодаря ви. Благодаря. От името на либералите е, ще говори господин Лъкегард. Благодаря. Госпожо Василио, госпожо, пак искам да ви поздравя от името на либералите за чудесната работа, чудесните резултати и за реформата. Ако вземем предвид бюджетите за бъдещето и като погледнем тази програма самостоятелно, ще си дадем сметка, че Програмата Еразмус е програмата, която е имала най-голям успех в бюджета през следващите 7 години. Това не може да не ни радва. Не можем да не си зададем няколко въпроса за Еразъм Плюс. какво ще последва? В рамките на преговорите повдигнахме въпроси за качеството на програмите Еразъм, за младите, които посещават чужди страни. Ние успяхме да издействаме почти отвояване на бюджета и въпроса, който не можем да не си зададем сега е какъв ще бъде опита на младите? Може ли да се повиши качеството и резултатите от, това, от тези пътувания. Мисля, че трябва да се обсъжда. Това е въпрос, който следва да се обсъжда от следващата комисия и следващия парламент, когато правят оценка. Още един път искам да ви поздравя за постигнатите резултати. Мисля, че това е една от най-големите победи на този парламент и на комисията. Благодаря ви. Благодаря ви. От името на зелените, госпожа Бена Рапато, драги колеги, с бюджет от 13,1 милиарда евро програмата Еразъм Плюс получи 40% повече в сравнение с предишния период. Групата на зелените определено се радва. В период на криза е много важно Европейския съюз да може да даде отговор на вълнението на гражданите. Затова е необходимо да създава повече възможности в областта на образованието и обучението, да финансира решително програмите за е, лицата в е, неблагоприятно положение и по-конкретно младите. Всъщност всяко евро, вложено в тази дейност, е, се умножава в, що се отнася до развитието на Европа. Заедно с това аз бих повдигнала три въпроса. Първо, не трябваше ли да включим младите търсещи работа сред онези, които са обхванати от програмата? ние не разполагаме с никаква гаранция, че регионите ще полагат конкретни усилия, за да спазват принципа предвиден от Еразъм. Какво ще бъде мястото на държавите членки? Какво място ще определят те за образованието и обучението в оперативната програма? Обръщам се към вас, госпожо комисар, да, да следите така, защото при анализа от страна на Европейската комисия на оперативните програми на държавите членки, тези групи да бъдат в центъра на приоритетите. Второ, искам да изразя своята тревога, що се отнася до сътрудничеството между Европейския съюз и трети страни е, в е, четвърта функция на бюджета. Е необходимо е да продължим сътрудничеството с страните в южната част на Средиземноморието. Разчитам на вас е, да направите така, че съветът да постигне амбициозно сътрудничество. И накрая, както знаете, Парламентът успя да определи таван на бюджета, който ще се предостави на механизма за гаранция на заемите за студентите в Европейския съюз, които решават да правят еразъм на ниво мастер много добре, но, но дълговете ще затруднят младежите. Ето защо аз смятам, че механизмата за гаранции трябва да бъде подложен на строг контрол. Благодаря от името на европейските консерватори, госпожа Макларкин. Много работа беше вложена в реорганизирането на програмата през последните 18 месеца. И трябва да кажа, че преди една година гласувах против позицията на парламента по програмата. Тогава моята група имаше сериозни безпокойства по редица въпроси за гаранцията за заеми за магистърски степени беше една от тях. Но сега нещата се подобриха благодарение на проведените преговори, въпреки че не всичко е съвършенство. В моята страна програмата Еразъм се гледа а, като нещо, което действа и което дава добавена стойност. Надявам се, че тя ще продължи да се прилага, за да могат младите хора да имат възможност да учат в чужбина, да а, придобиват. А, умения, да имат досек с други култури. Малко съм скептична обаче относно огромните суми, които се осигуряват за финансиране на дейности Жан Моне, свързани с е, европейската интеграция и обучение на брюкселския елит. И е, е жалко, че беше избрано да се вложат толкова средства за обучение на собствената бюрокрация на европейските институции, отколкото на младите хора. Аз бих искала да се предоставя, например, повече бюджет за спорта, особено за масовия спорт, защото там са хората, които могат да се възползват в най-голяма степен от такава подкрепа. Както вече казах, текста не е съвършен, но аз и моята група ще подкрепим с гласа си това постигнато споразумение и възможностите, които се предлагат на младите хора за професионално обучение, което ще бъде в полза не само на тях, но и на економиката като цяло. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Вержия от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. В бюджетния контекст в момента е разъм за всички е нещо като чудо защото не беше подложен на съкръщение от съвета, въпреки че предложението на комисията е, имаше предложение за сериозно увеличение. Това е в полза не само за младите хора от Европейския съюз, е, но програмата Еразъм е сред най-важните постижения на съюза. Моята група няма да гласува по тази програма тъй като не сме съгласни с една от мерките, свързани с гаранции за заеми, което ще доведе до увеличаване на задлъжналостта. Дали искаме една система по американски тип, от американски тип? Ние искаме всички да имат възможност да получават университетско образование. Университет за всички. Благодаря. Господин Фонтана, за минута и половина от името на Европа на свободата и демокрацията. Преди да преминем по-нататък, искам да поздравя докладчикът госпожа пак, която е председател на Комисията по културата. Благодаря също на докладчиците в Сянка. В началото аз изобщо не вярвах, че бюджетът ще бъде увеличен достигнахме 14 милиарда евро, което е близо 40% увеличение и най-вече младите хора ще се възползват от тези средства. Ние изпитваме криза и тук виждаме един отличен резултат. Еразъм е една от най-известните програми в Европа, най-познатите програми в Европа, която позволява да се подобри академичната компетентност на младите хора, да се подобрят възможностите им за намиране на работа. Освен това, необходимо да се създадат връзки между училището, университета и пазара на труда, за да можем да гарантираме по-добро бъдеще на младите хора. Надявам се, че ще се упражнява строг контрол върху програмата. Трябва да припомним на тези, които ще се възползват от обучението, че не означава да отидат във вакансия някъде, а трябва да се учат, така че трябва да се контролират по-добре средствата, които се изразходват. Считам обаче като цяло, че това е голяма стъпка напред за Европа. Благодаря ви. Аз сега давам думата на господин Белет. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. При тези тежки финансови и економически условия е истинско чудо, че успяхме да издействаме е, достатъчно средства, не само за да спасим програмата Еразъм, но и да увеличим бюджета. Много-много благодарим на госпожа комисаря, защото Нейна е, е по-голямата част от е, е, полученото, от нейна е заслугата. Много условия се предлагат за младите хора, но също и за преподавателите в рамките на Еразъм. В никакъв случай не бива да се подаваме на популизъм, не бива и да даваме възможност на популистски групи да печелят от програмата но действително много важно е това, че стотици хиляди, не милиони млади хора успяха да получат образование в рамките на Еразъм. И това бяха добри възможности за техните преподаватели. Ето, че с помощта на тази програма ние не само даваме стипендии и кредити на студентите, но им даваме възможност да придобият международен опит бюджетната база е изключително важна и е чудесно, че и по отношение на спорта е, има е, много по-добри възможности вече. Е, естествено, че е, има какво да се прави в областта на е, спорта, срещу допинга, срещу манипулациите на спортните турнири, но програмата е едно добро начало. Госпожа е, Камереверт е, има думата. Благодаря, е, господин председател, скъпи колеги. Действително предстои ни още много работа. Но ето, че успяхме някакси да преобърнем изцяло и да преструктурираме програмата Еразъм Плюс. Наистина тя предлага повече възможности и за следващите, и за учениците, за студентите но и за младежите, които трябва да спортуват. В никакъв случай не бива да забравяме и спорта. Да, образованието само по себе си е нещо изключително ценно и важно. Но то е в крайна сметка и средство към заетостта. Младите хора в Европа страдат в момента, тъй като нямат достъп до пазара или поне една голяма част от тях нямат е, този достъп. Е, програмите Леонардо, е, Еразъм, би трябвало да са разпознаваеми и те са. Е, има и много други програми, които запазиха своето е, лого и е, допринасят за образованието на младите хора. Много се радвам, че е, постигнахме допълнителна, добавена европейска стойност и по отношение на спорта защото до този момент като че ли е, не отделяхме достатъчно е, внимание и достатъчно средства за спорта на европейско равнище. А ето, че европейската идентичност се формира и чрез е, спорта. Чудесно е това, че в момента е, с помощта на тези програми ние ще можем в рамките на Еразъм да дадем възможност на още повече млади хора в Европа да е, придобият е, идентичността и самочувствието на европейци, да опознаят по-добре Европа е, би трябвало е, да дадем възможност не само за определени години да се следва в е, друга страна, но е, цялото, е, целият период на следването да се прекара в чужбина, е, така че е, младите хора действително да опознаят съответните и културни, и езикови е, е, особености на страната. Благодаря ви. Много важно е, е, е това, че е, обучението и образованието и най-вече професионалното образование и обучение дават възможност за достъп до пазара на труда. Изключително важно е това, че постигнахме и увеличение на бюджета защото точно в условията на економическата и финансовата криза младите хора действително страдат. Много често средствата, които са предвидени именно за култура, за образование, се съкръщават. А сега ние ще им дадем по-добри възможности не само за образование, обучение и култура, но и за спорт. Важно е да се осигури именно тази по-висока ефективност и ние чрез увеличаване на бюджета и чрез новите програми и новата структура даваме тази възможност в рамките на Еразъм Плюс с увеличението в бюджета на Еразъм ние ще постигнем много повече, отколкото до сега. Но смятам, че младото поколение европейски граждани действително заслужава повече. Благодаря ви. Госпожа Трюпел има думата. Благодаря, господин председател, госпожа комисар, колеги. Да, програмата Еразъм действително е, е история на успеха и това е история на успеха на Европейския е, съюз. Много хубаво е, че е, разполагаме с повече средства. Много хубаво е, че е, в рамките на е, всичките изминали години бяха обучени толкова много хора. 22 е, е, допълнителни е, бройки бяха отпуснати. Е, Еразмус, Еразмус Мундус, е, е, Леонардо и още много други програми, които са популярни в Европа, допринасят за по-доброто образование. Хубаво би било, естествено, е, да има и повече средства за Леонардо. Казвам това с съответната доза самокритичност. Действително, ние постигнахме повече и по отношение на финансовото гарантиране на програмата, на нейното финансово обезпечение, но като имаме предвид потребностите на Европа, все още е недостатъчно. Трябва да се погрижим за това повече млади хора да имат достъп до образование и то образование в рамките на тези програми. Докладчикът призовава за по-ефективно Докладчикът настоява за по-ефективна система. Ние трябва да се стремим към повече активност и повече разнообразие в Европа и да предложим на всички, независимо от тяхното, е, на тяхната социална среда, равни възможности. Аз подкрепям предложението на колегите за административна служба за всяка държава членка в съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки имат свобода. Аз не мога често да подкрепя мобилността в заетостта, тъй като това осъжда по-зле квалифицираните. Мисля, че мобилността трябва да дойде на по-ранен етап. Благодаря, господин Агню. Една минута. Какво представлява Еразъм? Чисто и просто програма за студентски обмен. Тя е възможна и без Европейския съюз. Английските университети имат множество програми, с цял свят. Е, Еразъм не е за високо качество в е, висшето образование. Вие просто използвате цинично младите хора. В някои измененията се казва, че целта е да се използва външната дейност на Европейски съюз и насърчаване на ценностите на Европейски съюз. За това става дума, нали? Искате логото на Европейския съюз е, да бъде на спортните костюми, искате бърза процедура за визите, Тоест, отваряне на вратата за иммиграцията и чух потвърждение на това. И накрая настоявате три, голям процент от младите за да имат висше образование и накрая пак ще трябва да вдигнем студентските такси. Господин Агню, готов ли сте да отговорите с а, а, въпрос с синя карта на госпожа Магинес? Госпожо Магинес, заповядайте. Благодаря. А, май няма смисъл да питам господин Агню. Но понякога, когато мълчим, все едно се възприема като съгласие. Аз обаче съм много несъгласна с това, което казват. Аз имам три деца и те могат чест, много добре да разберат кое е вярно и кое е невярно. Мисля, че това, което вие казахте, говори за липса на уважение към нашите младежи. Аз пък имам трима сина. Двама от тях са в университета, един от тях работи не мисля, че имат нужда от Европейския съюз, който да им казва колко усилия да полагат. Въобще не обиждам младежите. Това, което ме притеснява е, че Европейски съюз ги използва за да насърчава е, своите е, ценности. Просто се хвърлят е, пари, за да, се кажем, за да кажем на младите колко е прекрасен Европейски съюз и те да гласуват за него. Благодаря, казва председателят. Много съжалявам, че председателят няма право да се изказва. Господин Звер има думата. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, позволете ми на първо място да благодаря на докладчика, госпожа Пак, за нейните усилия. Без а, е, а, е, нейните усилия ние нямаше да постигнем този добър резултат. В условията на економии и бюджетни съкръщения, тя успя да издейства 40%. Благодаря и на докладчика, но на, също и на комисията и на съвета. Когато говорихме по темата младеща в движение, установихме, че Нашата политика би трябвало е, да служи на индивида, но естествено да обслужва и обществените интереси. И сега говорим за образование, за обучение. Надявам се, че в бъдеще няма да има е, стотици хиляди и милиони млади хора, които е, да са безработни. и а ще имаме много-много вакантни места и ще има лексен достъп до заетост. Надявам се, новата програма още в началото на 2014 да започне да действа, защото тя ще направи Европа по-добра за младите хора. Господин Салам. Благодаря, господин председател. Един от най-важните въпроси за младите са плановете им за бъдещето, техните възможността за заетост и второ да участват в политическата и културна общност. Много говорим тук за осигуряване на работни места за младежите и разбира се, трябва да го направим. Сега имаме възможност да говорим за общите ценности, които програмата Еразъм е, дава възможност на младежите да развият. В докладът се казва, че бюджетът ще се увеличи Удивителното е, че някои страни, в това число е моята страна Япония, където идва много голям брой европей, студенти от Европейски съюз, има несигурност за програмата. Испанската програма, правителство трябваше да използва това за възможност за кохезия. Господин Бинев има думата. В случая, че виждам тук комисар Василио, защото искам да я запозная с един проблем, който мисля, че заедно тук като европейски политици ще можем да решим. като бивш спортист подкрепям включването на спорта в програмата еразъм. финансирането мотивира младежите да се развиват но знам че парите не са основният мотиватор. мотивацията идва когато усилията дават резултат с участие в турнири. каквото и финансиране да има ако младежите не се изявяват всичко е на вятъра. европейската художествена гимнастика е подложена на дискриминация за младежките олимпийски игри унищожен е трудът на най класните школи по художествена гимнастика европейските. ще има шест ансамбъла като континентът домакин два. вярвам че има техническа грешка не смея да помисля че е направено умишлено избягвайки участието на някои европейски страни. при настоящото разпределение нито една страна от европейския съюз няма да участва. ще се възползват страни разположени в два континента или дори не в европа като русия казахстан турция и други ние трябва да направим всичко да поправим тази несправедливост като изискаме броят на ансамблите от европа да бъде три. призовавам за незабавни мерки защото ние трябва да покажем че можем да защитим правата на европейските граждани. благодаря ви. Господин Ван де Камп. Благодаря, господин председател програмите за обучение, организирани от Европейският съюз, са най-видимите аспекти на Европейския съюз за младежите и трябва да се гордеем с това, особено сега, в момент, когато е Европейският съюз търси нови форми за легитимиране. Трябва да благодарим на докладчика Дорис Пак за положените усилия по тази толкова сложна тема. Удовлетворен са от факта, че се разширява обхвата на лицата, които могат да се възползват от новите възможности, включително учениците от средните училища. Ние включваме сега не само хора, които са добре запознати с програмите, които ги използва за повишаване на квалификацията си, но също включваме и лица с увреждания, включваме а, спорта, поставяме акцент върху справяне с младежката безработица, но няма достатъчна връзка между еразъм и пазара на труда, по мое мнение, и тук може да се направи повече, защото това ще е стъпка във вярната посока. Благодаря, господин а, Иван. Има думата. Благодаря. През последните няколко години често говорим за включваща економика, базирана на знанията, за устойчива економика. Говорим за борба срещу безработицата, но има много висока безработица сред младежите. Имаме успешни а, програми за младежите през последните 25 години. Тази програма е добре финансово осигурена. Не можем да имаме европейски единен а, пазар без да имаме и единна европейска работна сила. Ние бихме искали младите хора да могат да пътуват, а, да могат да обменят опит, да учат в различни университети. Ние се нуждаем от работна сила, която разполага с разнообразни умения. Нуждаем се от завършващи университетите, които са готови да работят където и да било на единия пазар. Нуждаем се също и от обучение през целия живот. За това се струва всичко това да бъде подкрепено. Благодаря, господин, госпожа Санчеш Смит. Благодаря, господин председател. Еразъм е, може би, европейската програма, която е най-добре известна. И сега говорим за Еразъм Плюс, благодарение на труда на Дорис Пак. Тази програма ще осигури допълнителна подкрепа. Увеличаването на бюджета за програмата през периода 2014-2020 и добър успех. Това е подкрепа за образованието, за младежите и спорта. Економическите условия в момента създават много предизвикателства за младите хора. Ние искаме да помогнем на младите хора чрез стажове и други форми да се справят с, проблемите, които поставят пред тях кризата. Искам да пожелая пълен успех на програмата Еразъм Плюс, така както имаше успех предшестващата е програма Еразъм. Благодаря. Госпожа Сеналова. Благодаря. Е, уважаеми колеги, образованието е много важно за е, развитието на Европа. Е, но става дума за сближаване, става дума не само за официалното обучение, става дума и за свързването на много други елементи, за опознаването на хората, за е, интенсивиране на контактите. Именно по този начин ще се преборим с е, предразсъдъците и с стереотипите. Нуждаем се от повече е, е, млади хора, които са добре квалифицирани, добре обучени и които имат възможност да работят. Желая много успех на тази програма и се надявам, че е, тя ще продължи да е, бъде все по-успешна. Сега вече ще разполага и с 14 милиарда евро повече. Е, смятам, че трябва да благодарим за този добър резултат и на госпожа комисаря и на нашия докладчик. Благодаря. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Дорис Пак за усилията и да усъвършенства програмата. Приветствам програмата, защото всички програми в областта на образованието за първ път ще бъдат включени в една категория. Програмата ще получи повече от 15 милиарди. Това говори за силната подкрепа на от Европейския съюз на образованието, особено в момент на висока безработица. Uh Получилите подкрепа в рамките на е, Еразъм ще усещат положителните ползи много след е, приключване на престоя им. Аз мисля, че ние трябва да обърнем голямо внимание на е, студентите от страните от източното партньорство, особено Молдова. Благодаря. Думата има Хрисула Палиадели една минута. Благодаря. Утре в пленарната зала ще бъде представен един текст, който е пример за сътрудничество между институциите. Това е текст, който е резултат от постигнат добър компромис, при който бяха преодоляни много различия. Например, ние успяхме да запазим наименованието разъм, кое, наименование, което е познато и добре прието, освен това разпределението на средствата, подкрепата за спортните организации и увеличение на бюджета с 40% в момента на сериозни бюджетни ограничения. Аз подкрепям включването и обединяването на различните дейности в една програма при, изразявам благодарност на докладчика за усилията. Благодаря на всички колеги, които дадаха свой принос, за да постигне е, програмата успех. Искам да благодаря на госпожа Пак е, за положените усилия. Аз е, бях от онези щастливци, които успяха да прекарат един семестър в чужбина, благодарение на Еразъм. Така че аз знам колко е важна програмата. Студентската мобилност и академичната мобилност – е задължително не само за да бъдеш е, европейски студент, но за да бъдеш активен европейски студент. През последните 10 години ние инвестирахме много средства в малтийските студенти. Знаем колко е важно инвестирането в образованието, така че младите днес да бъдат лидерите утре. Европейската програма за мобилност ще бъде точно това и като европейски депутат аз мога да кажа, че с радост ще гласувам за една програма, която лично на мен е дала толкова възможности и която сега ще а, бъде предоставена на повече от 4 милиона млади хора, които ще имат възможност да се обучават, квалифицират и да осъществяват доброволческа дейност. Председателят, благодаря. Думата Коста Силва. Благодаря, господин председател. Чудесно е, че програмата през следващите 7 години ще разполага с значително повече средства, отколкото до сега. Програмата разъм допринесе за европейската идентичност, за формиране на европейското гражданство. Тя бе от полза за много млади хора, които успяха да завършат образованието си на едно по-високо равнище, отколкото без тази програма. Сега тя предлага повече възможности и за а, е, придобиване на бакалавърска и на магистърска степен и за а, е, а, е, защита на докторски е, работи, както и е, за връзка с програмата Жан Моне на фона на Хоризонт 2020. Е, Това действително е едно чудесно постижение. Благодаря. Благодаря, господин председател. Не мога да не говоря за новите е, критерии за разпределение. Радвам се, е, че имаме програмата Еразъм. Аз чух някои декларации, направени тук, които не ме харесват. Те бяха направени по отношение на Испания. Тя е една от държавите, които участва най-активно. Тя е една от държавите, която гарантира помощ за всички младежи, които участват в програмата. Ние приветстваме новата програма, която е с много по-широк обхват и позволява включването и на спорта за пръв път и а, има увеличение близо 50% на а, увеличението на средствата в бюджета за периода 2014-2020. Младите хора трябва да са сигурни, че програмата няма да бъде застрашавана по никакъв начин и ще продължи да се реализира. Господин Стир, господин председател, Благодарение на тази европейска програма 5 милиона европейци ще имат възможност да се обучават в чужбина, 3 милиона във висшето образование и много хора ще имат възможност да повишат професионалната си квалификация. Всичко това ще допринесе за реализиране на целите на стратегия 2020. Необходимо е да се фокусираме върху образованието, за да подобрим конкурентоспособността ни, защото има промени в технологиите, в социалните отношения и прочие. Затова е наложително да се наблегне на образованието. Това е изключително важно за страни като моята, където процента на младежка безработица е много висок. можем да гледаме на тази програма като една от най-добрите инвестиции за в бъдещето. Господин Скория има думата. Грация. Благодаря, господин председател. Жалко е, господин председател, че водим този дебат днес, след като доста от депутатите отсъстват. Този дебат е много важен за бъдещето на Европейския съюз. Докладчика госпожа Пак извърши отлична работа. Благодаря на госпожа Василио, която взе предвид е, исканията на парламента по програми като Еразъм, е, Леонардо и други. Те са програми, които не доведоха до разединение или пък до манифестации срещу Брюксел от страна на младите хора. По-скоро допринесоха за опознаването на младите хора, за по-доброто разбирателство, да придобият по-различен опит. Има повече финансиране, включение спорта, ние сме на път да положим още един камък в сградата на Европейския съюз. Председателят. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Повече от 26 колеги поискаха да вземат думата но аз ще огранича броя на възможността за участие само до 8 изказвания, пропорционално според политическите групи. Първо давам думата на госпожа Анна Заборска. Благодаря, господин председател, госпожа комисар, уважаеми колеги. Първо ще благодаря на госпожа Дорис Пак за отличната и работа. Надявам се, че е, увеличеният бюджет е, ще бъде достатъчен, за да е, осъществим амбициите и целите си и че няма да попаднем в нова е, криза. Е, много хубава това, че се предлагат възможности за студентите е, в е, други държави. Естествено би било чудесно, ако студентите се чувстваха добре и у дома. Е, и във всяка държава имаше чудесни условия. Но при всички положения Младите хора трябва да се опознават, е, така че е, разум е, допринася за по-добро опознаване и става ключов инструмент в европейската политика. Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Любча господин председател. програмирането на еразъм за всички е очакваната стъпка към усъвършенстване на механизмите за сътрудничество в областта на образованието а вече и в спорта за да се постигнат целите на програма европа. две хиляди двадесет това наистина показва че европейският съюз поставя образованието на приоритетно място. ще отбележа три неща. първо включването на подкрепа към иновациите с което мотивацията на младата генерация и на академичния състав ще бъде сериозно подобрена. второ програмата ще бъде много по успешна ако се преосмислят някои конкретни процедури при нейното прилагане например уеднаквяване на условията за финансиране за участието в различните дейности. различните ставки както за студенти така и за преподаватели поставя една част от страните в неблагоприятна позиция и неатрактивна дестинация. различията в заплащането на участниците създават предпоставка за неравнопоставеност и регулирайки географията на програмата реципрочно следва да регулираме и финансовите параметри за да постигнем добри партньорски отношения. на трето място приветствам опростяването на процедурите. надявам се някои от тях да бъдат преразгледани за да бъде по успешна програмата. благодаря. Барантика е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам факта, че програмата е усъвършенстван вариант на предишната програма. Ще има и повече финансиране за студентската мобилност. бюджета до 2020 година ще стигне около 14 милиарда. По този начин ще покажем на хората, че Европа може да направи нещо за тях. Много се радвам, че цифрите потвърждават факта, че Испания, една от най-силно засегнатите от кризата страни, ще получат голяма част от финансирането. Министърът на образованието и националното правителство не полагат достатъчно усилия. Господин Бертен. И разъм в една от своята книга критикува различни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 they are full of big words and newly invented terms. it is unintended irony surely to associate the name of erasmus. Иронично е да се асоциира името на Еразъм с европейската налудничавост. Благодаря. Господин Боргезио. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям резултатите постигнатият успех при осъществяването на програмата Еразъм. Ние не искаме обаче да има уеднаквяване, иска да се запазят разнообразието в европейската култура. И не можем да подкрепим едно такова уеднаквяване, каквото се забелязва. Бяха предприяти мерки в помощ на младите хора, които учат в чужбина. Трябва също да се дадат възможности на работещите да получат умения в други области, да работят в други сфери. Благодаря, господин Согор. Благодаря, господин председател. Независимо от това, че всеки очевидно разбира нещо различно под програмата Еразъм, за всички нас тя е най-успешната програма на европейско равнище. За милиони млади хора е, това е възможност да учиш е, един или два семестра в чужбина, е, да опознаеш една друга страна, да опознаеш други хора и да придобиеш нови умения и познания, да подобриш и езиковата си подготовка. Чудесно е, че Европа разполага с тази програма за младите хора, защото младите хора са бъдещето на нашия континент. Чудесно е и това, че успяхме да преодолеем трудностите относно финансирането, така че през следващите години няма да стои въпроса, ще ни стигнат ли парите. Благодаря, госпожа Данчела има думата. Susțin propunerea Comisiei. Благодаря, господин председател. Предложението на нашия докладчик, предложението на комисията дават действително да бъдат наречени успех, защото се предлагат много възможности за обучение и образование включително и по отношение на спорта. Образованието допринася за повече заетост. Образованието помага за преодоляване или за намаляване на бедността. Това е най- добрият отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени относно бедността и безработицата. Трябва да гарантираме лесен е, достъп е, до програмата, по-специално за е, млади хора, които са с увреждания, които са от уязвимите групи на обществото. Благодаря. Господин Такова има думата сега. Благодаря на комисаря Василио за тази чудесна инициатива, за е, доброто предложение. Виждаме, е, че бюджетът е, е почти отвоен, което действително е голямо постижение. Председателят на нашата комисия по култура Дарис Пак заслужава също похвала. Ето, че две жени е, допринесоха най-много за културата и образованието в Европа. Е, би трябвало да инвестираме много повече в е, образованието, в мобилността, в иновациите, защото именно чрез младите хора ние ще осигурим бъдещето на континента и трябва да създадем мостове между младите хора в Европа. Благодаря. И така, приключихме с спонтанните изказвания. Напомням ви. Oh, uh, just a minute, please. Извинете ме за минута. Господин Мигалски получава думата сега. Dziękuję panie przewodniczący za przyznanie mi głosu. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадахте думата. Госпожо комисар, дами и господа, Еразъм е една от програмите, която младите хора чакат с затаен дъх. Също така това е една от един от най-важните резултати от работата на Комисията по култура. Докладът беше посрещнат с консенсус. Всички ние сме съгласни, че няма по-добра инвестиция. Понякога моята група гледа с скептицизъм на много от разходите на Европейския съюз, но тук става дума за истинска инвестиция в младите, в образованието, способно възможността им да се запознаят с други култури. Това е най-добрата инвестиция в бъдеще на Европейския съюз. Благодаря. Госпожо, пак благодаря е, за е, подкрепата за разум. Госпожа Магинес, работата ви е много трудна. Има ли писмено или неписано правило, че когато е, зададеш въпрос е, с синя карта, автоматично се изключваш от процедурата за спостанни изказвания? Аз исках да кажа, че... Аз също исках да направя изказване и да кажа, че програмата Еразъм дава възможност за развитие на толерантността. Председателят няма писмено правило за това, кой получава възможността да се изкаже. Решението е на председателя. Това е моят отговор. Е, но ви мах, получихте възможността да благодарите на Дорис Пак. Сега искам да ви напомня, че всички имат е, възможността да изпратят в писмен вид своите изказвания, които не са били произнесени в е, пленарната зала и те ще бъдат включени в протокола. Госпожа Морвай, и вие ли има по процедурен въпрос? Не, съжалявам. На този етап на разискванията няма възможност за синя карта. И сега давам думата на комисария да приключи, да обобщи дебата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, искам отново да благодаря на Дорис Пак, на докладчиците в Сянка и на всички депутати, които участваха за тяхната ангажираност, за усърдната им работа по регламента относно програмата Еразъм Плюс. Ние всички трябва да сме много удовлетворени от 40 увеличение на финансиране в момента, когато бюджетите навсякъде се урязват. Това означава, че Европейския съюз разбира колко наложително е да се подобри образованието, обучението, политиката в областта на развитието на младежите и че ги поставя в центъра на своето внимание. Както и, че ние сме разработили едно силно средство, един изключително важен инструмент, който ще подобри живота на милиони европейски граждани. Бюджета за спорта, който е сравнително скромен, беше приветстван от мнозина от вас. Искам да наблегна на следното. Що се отнася до функция 4, трябва да кажа, че парламентът също има отговорността да гласува в а, при гласуването на инструмента за външна дейност и за програмата Еразъм Плюс. Еразъм е една от най-успешните програми на европейския проект и е символ на основните ни ценности. Днес нека да отворим една нова страница в а, тази чудесна книга и да приветстваме Еразъм Плюс, с който всички се гордеем. Благодаря. Давам думата на докладчика Дорис Пака. Преди това е, говорих близо 4 минути, сега ще кажа само няколко думи, защото преди това не успях да е, ги кажа. Много се радвам, че е, има самостоятелен бюджет и за неформалното учене, така че ние включваме и млади хора, които до този момент бяха изолирани от програмата. Освен това, спомнете си за изследванията, които показваха непрекъснато колко дефицити, колко слабости има в обучението и образованието на държавите членки, включително и в моята страна. Така че 350 млади хора, само тази година аз се срещнах с тях, специално благодариха именно на европейските институции за възможността, която им е дадена да участват в програмата Еразъм. Ние предлагаме възможности не само на млади хора от европейските страни да учат в други страни, но Подпомагаме по този начин и контактите с млади хора от други страни. Помагаме на млади хора от Швейцария, на Исландия, на Норвегия, на страните кандидатки за пълноправно членство. Всъщност това е действително една общо европейска програма. Не става дума само за програма на Европейския съюз. Независимо от е, това, че чухме и, за съжаление, глупави изказвания за Еразъм тук, е, е, от които се срамувам, всички очевидно останали са много доволни и щастливи и действително си струва да благодарим на всички колеги, които работиха по текста. Благодарим на госпожа Василио която в рамките на комисията се пребори за този чудесен резултат. Благодарим на нейния екип, благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря и на съвета, който в момента не е представен. Действително беше прекрасно да работя с всички вас. И наистина много се радвам, че след 25 години работа тук в Европейския парламент постигнах нещо, което може да се нарече европейски успех. Благодаря ви. Е, ще кажа няколко думи е, в края на тези разисквания. Аз съм сигурен, е, че ние ще продължим да постигаме напредък и ще насърчаваме мобилността на младите хора. Свободата на движение, мобилността е, ето това е всъщност в основата на е, програмата Еразъм и аз мисля, че тя подчертава колко важно е именно това е, правото на хората да се движат свободно, да учат и да работят и в други страни. Благодаря ви. Queridos y queridas colegas, entramos en el punto siguiente del orden del día, que es el informe. Колеги, следващата точка в дневния ред е доклада на